So, liebe Kolleginnen und Kollegen. И така, е, скъпи колежки и колеги, сърдечно ви поздравявам в началото на следобедното заседание. Имам удоволствието да поздравя испанската, испанския министр на здравеопазването е, ще ни гостува днес госпожа Тринидад Хименес. Много се радваме, е, че отделихте време за среща с нашата комисия. Испанското председателство е, има амбициозна програма за следващите месеци. Ние самите също сме включили много от темите, които са приоритети за Испанското председателство в нашия дневен ред. Е, нещата са свързани с други изказвания в нашия парламент и с други декларации, така че много се радваме, че можем да ви поздравим. Сред нас е, виждам, че вече много, много колеги е, желаят да вземат думата, заявиха желание за участие. Но първо на вас да дадем думата, госпожо министър, за 10 минути. Благодаря, господин председател. Поздравявам ви най-сърдечно, госпожи и господа. Много сърдечно благодаря за радушния прием тук в Европейския парламент. За мен е голяма чест да бъда сред вас и голяма радост. Радвам се, че съм в Европейския парламент и в вашата комисия по опазване на околна среда, здравеопазване и безопасност на храните. Позволете ми да кажа няколко думи за всичко това, което предвиждаме в сферата на здравеопазването по време на Испанското председателство. Европа за нас е особено важно. Ние много разчитаме на това, че ще изградим една обединена Европа, почиваща на нашите общи европейски принципи. Съвсем съзнателно подчертавам въодушевлението и в моята страна и надявам се и в други страни е, на Европейския съюз, тъй като с влизането в сила на Лисабонския договор започва една нова ера в нашето развитие. Заедно с Белгия и Унгария ние разработихме програмата ни на принципа на тройката и разчитаме на сътрудничеството на всички. Испанското председателство, госпожи и господа, се стреми към солидарност, към благоденствие в Европа, към една силна сплутена Европа, а по отношение на здравеопазването това означава, че ние ще поставим акцента още по-силно върху принципите, които и до този момент въжаха за нас, а именно потребностите, нуждите на гражданите, на пациентите стоят на първо място. От юни 2006 година ние е, градим всичко това, което предвиждаме и изпълняваме именно върху тези принципи. Става дума за един е, модел на здравеопазване, който почива на солидарността, на сигурността, на високото качество – и така ние желаем да изградим едно европейско пространство на здравето. Това ще бъде от огромно значение за хармоничното и кохерентно развитие на държавите членки. Това означава естествено, че ще трябва да имаме предвид някои промени, които са характерни за нашето десетилетие, за последното десетилетие. Демографските промени, остаряването, бързото остаряване на обществото и хроничните заболявания, но същевременно и изследванията, науката, медицинската наука бележи значителен напредък. Качеството на терапията, на лечението е значително по-високо. На тази основа, имайки предвид е, основните характеристики на нашето време, ние разработихме нашата програма. Става дума за е, трансплантацията на органи и става дума за това, което наричаме e-health, е, електронно здравеопасване. Е, ние бихме желали всичко това, което сме планирали, да осъществим, да стане на основата на консенсуса между държавите членки и а, през следващите дни ще се видя с а, новия комисар в този ресор и се надявам, че ще успеем да придвижим темите, които ни вълнуват напред. Мониторинга на социалните параметри на здравеопазването е един от стратегическите фактори за по-нататъчното развитие на здравеопазването в Европа. На 22-23 април в Мадрид ще заседава съветът на министрите на здравеопазването. Основната тема ще бъдат иновациите. времено сме свикали и конференция на равнище министри, която би трябвало да даде нови импулси за а, електронното здравеопазване. А, новите технологии несъмнено са ключов елемент, когато говорим за едно по-високо качество и за съгласуваност на нашите е, системи на здравеопасване. Особено важно е да се съгласим с е, твърдението, че е, електронният подход в здравеопазването ще ни помогне да повишим качеството на менеджмента На първо място ще спомена една основна цел, а именно нова европейска директива за качество и е, сигурност на донорството на органи. Става дума най-вече за това да е, обединим е, най-добрите практики в държавите членки. Испания ще сподели с останалите своя опит. Ние имаме един модел, една система за донорство и трансплантации, който почива върху солидарността, кохерентността, иновациите, равенството, равнопоставеността. А солидарност и равенство, равнопоставеност означават, че не се допуска дискриминация на нито един гражданин възоснова на негов происход, социален, е, религиозна насоченост, национална принадлежност и така нататък. В рамките на тази единна система са включени всички региони на нашата страна. Освен това, ние сме установили, че е, допитванията показват, че има подобрения в всички параметри на системата. Особено важно е, естествено, системата да включва и най-новите постижения на науч... науката и техниката в тази област донорство, трансплантация на органи. Всеки който би желал е, и проявява интерес, е, може да се запознае отблизо с е, нашата система. Както ви казах, ние ще проведем конференция на тази тема през март в Мадрид. Вие вече работите по темата, обсъждате я интензивно и аз ви благодаря за това, че се занимавате с тази изключително важна и сложна тема. Испанското председателство желая да постигне съгласие и да работи е, за консенсус по темата. Позволете ми да спомена и няколко други елементи, които са особено важни за нашата програма по отношение на медикаментите ще спомена това, че ръководството на съвета ще продължи работата на предишните председателства. Става дума за пакета за лекарствените средства, директивите, регламентите за фалшифицираните лекарства. И на първо четене е, възнамеряваме още е, в най-скоро време да постигнем съгласие. По отношение на доклада, установихме, че сме доволни с е, препоръките на парламента и това ни дава основание да се надяваме, че ще се приемат адекватни правни норми. На второ място, по отношение на безопасността на храните, Испанското председателство ще се концентрира предимно върху специфичната законодателна програма за информиране на потребителите. Шведското председателство вече започна и ние ще е, се опитаме да насърчим и ускорим тази програма. Като по този начин се надяваме да получим е, и е, по-добри резултати по отношение на борбата срещу затластяването и да събудим чувствителността на хората и е, към необходимостта от информация за хранителната стойност на отделните съставки в хранителните продукти за да а, наложим едно по-здравословно хранене и съответното потребителско поведение на пазара. Що се отнася до а, хроничните заболявания, трябва да кажем, че на първо място стоят сърдечно-съдовите заболявания, но също и психичните нарушения. Отново се налага да съберем опит от държавите членки, да се опитаме да изградим системата на основата на най-добрите практики. Разчитаме естествено и на иновации, за да повишим и качеството и сигурността за пациентите, най-вече за имам предвид борбата срещу инфекциите в е, болничното дело, в е, е, болниците и други възможности за зараза. Тъй като Европа за нас е Европа на иновациите, Европа на прогреса, Европа би трябвало да търси най-вече благоденствието в рамките на една е, уравновесена система в рамките на една система, която се гради върху равнопоставеността. И така ние бихме желали да се възползваме от всички възможности, които предлага договора от Лисабон, за да а, е, стане Европейският съюз по-ефективен и от по-голямо значение за гражданите. Говорим за една система на здравеопазване, която е, би трябвало да бъде от полза за всичките 500 милиона граждани на Европа и която е, ни вълнува и в моята страна, от дома и тук на европейско равнище. Е, Позволете ми от името на Испанското председателство да ви уверя, че ще бъдем лоялни е, партньори и ще търсим сътрудничество и съгласие. Благодаря, госпожо министър Хименес. Благодаря за това изказване, което е първо за вас пред нашата комисия и въобще пред комисия на парламента. Прозвучахте много ангажирано Виждам, че Испанското председателство е много амбициозно. В дневния му ред са включени редица теми. Радвам се, че във вашата програма е останала директивата за трансграничното здравеопазване, защото много хора в Европа се надяват на нея, особено у нези, които живеят в погранични региони. Надявам се, че ще напреднем. Сега, списъка на желащите да вземат думата е доста дълъг. Започвам с координаторите. Ако може само по 3 минути да работите, да говорите. Петър Лиза. Благодаря, госпожо министр. Добре дошла в Европейския парламент, но ще продължа на немски. Госпожо министр, имам три въпроса във връзка с трансплантацията. Чудесно е, че имате намерение да действате по този въпрос. Испания е световен шампион не само по футбол, а и по трансплантации и има на какво да се научим от вас.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 има някои спорни моменти. Знаете, че нашия докладчик предлага изменения. Всички искаме да бъдем добри, колкото Испания, но както и в футбола, не е необходимо да копираме един и същи стил, за да имаме успех. В някои страни има традиционни структури, които могат да се подобрят, но не могат да бъдат отменени, не си изтрува. И много се радвам, че в неофициалните документи в съвета признавате това. Това беше по член 18. Деликатна е и дискусията по членове 13 и 15 от директивата за трансплантациите, където става дума за безвъзмезното даряване на органи, чувам, че юридическата служба на съвета има някои резерви по отношение на предложението на комисията. Тук искам да ви окоръжа да подкрепите линията на комисията, която винаги е била линия на парламента. Ние тук също имаме юридическа служба и комисията също има юридическа служба и двете служби са на различно мнение от тази на съвета. Естествено, че не можем произволно да уреждаме материя и не можем да се намесваме в компетентността на държавите членки, но технократската позиция на юридическата служба, която гласи, че закрилата на донора не бива да ни интересува, не може да бъде прията. Естествено, че сме компетентни само по отношение на една част от здравеопазването, но не можем да е, кажем, че е приемливо трансплантираният орган да е на лице, а донорът да умре. Става въпрос за здравеопазване, а не за юридически въпрос, който се урежда единствено и само в държавите членки. Така че окорежавам ви да поддържате тази линия. Сега за правата на пациентите. Казахте, че искате силна Европа. В такъв случай трябва да промените позицията си, казвам ви го съвсем ясно. Ако останете на досегашните си позиции, председателството няма да бъде особено успешно. И последна точка по фармакологичния пакет. Ние също имаме различни мнения тук в парламента по въпроса за информирането на пациентите, но работим конструктивно. Трябва да се питаме как да информираме по-добре потребителите, а не просто да отхвърляме чуждите предложения предложение. Просто нека да излезем с по-добро предложение. Благодаря и освен това ви поздравявам за тези основни познания по испански. Благодаря. Благодаря, госпожо Хименес и слушах ви много внимателно и много ми хареса, че казахте, че желаете общо пространство на здравето в Европа, висококачествено здравеопазване и че подкрепяте ценностите и принципите, според които нашите системи трябва да откликват на потребностите на пациентите. Хареса ми и това, че искате да премахтете неравенството. Предварително ще отбележа, че вашата функция сега е променена в досегашните работни групи на света бяхте една от 27, където можехте да представлявате политиката, която е национална. Сега сте председател на съвета. Много добре го знаете. Сега трябва да бъдете, както се казва, честен брокер на Европейския съюз. Почтен брокер на Европейския съюз поведението до сега на Испания в работната група на съвета, което господин Лиза дипломатично само намекна, просто не може да продължава да бъде застъпвано. Тук става въпрос преди всичко за теми, по които Испания не е водеща. Да, разбирам, че подчертавате областта на а, трансплантациите, където ситуацията в Испания е много добра, но има и други сектори, които за Испания не са така важни, но за нас са изключително важни. Например, трансграничното здравоопазване. А, Вашият председател каза, че това е един от вашите приоритети. Искам да го чуя от вашата уста. Дали е записано само на хартия или наистина това ще е приоритет на председателството. През април 2009 година беше първото четене в Европейския парламент. Мина почти година от тогава. Знаете, че има съответните решения, съответното решение на Съда на европейските общности, което гласи, е, че европейците имат право да се движат свободно и с европейското пространство, точно както стоките и парите. Това, което вие казахте е в този дух, общо пространство на здравето. Точно това е и нашата цел. За подробностите вероятно ще спорим, ще обсъждаме. Уважавам, че идвате от страна, където не е нещо естествено да си избираш сам а, лекуващия лекар. В моята страна това е нещо съвсем естествено. Това го разбирам, но сега сте, не сте вече испанка на първо място, вие сте преди всичко председателстваща на съвета. И искам да чуя от устата ви, ще тласнете ли напред законодателството в областта на на трансграничното здравеопазване, какво ще направите? Или нещата ще си останат така, както до сега казваха испанците, че това е тема, която най-добре да се забрави. Надявам се, че няма да ни разочаровате. Благодаря. Е- Благодаря. Достатъчно ясно засегнахте едно огромно досие, по което парламентът спори доста, но успя да приеме решение. Антония Първанова. Thank you, Mr. President. Um, congratulations. Uh, Благодаря, госпожо министър. Моите поздравления за блестящото експозе на вашите приоритети и аз се надявах да можете с вашите умения и знания да бъдете комисар по здравеопазването на Европейският съюз. Но ние тук се боричкаме с а, проблема за субсидиарността вече поредица от години. Радвам се, че вие засегнахте такива свръхчувствителни теми, а, като равнопоставеност по отношение на донорството, безопасност и сигурност и така нататък. А ние тук с а, останалите колеги от Европарламента а, а, провеждаме поредица от дебати а, и с това, което се случва в национален мащаб и а, а, на общо европейски. Моят въпрос е как възнамерявате да убедите вашите колеги, министрите на здравеопазването от другите държави членки, а, да направят усилие в посока на директива за здравеопазването и какъв тип законодателство бихте искали да прокарате по отношение на безопасността и качеството. Вие вече а, имахте предварителни разговори. Смятате ли, че ще получите подкрепа от а, бъдещите белгийско и унгарско а, председателство вие имате само 6 месеца, за съжаление. А можете ли да ни кажете какво е постижимо за този период в тази наистина изключително амбициозна програма? Благодаря ви много. Карл Шлютер. Благодаря ви, госпожа министър, за чудесното експозе, в което представихте основните приоритети. Ще подчертая, че ни е необходима по-голяма прозрачност във връзка с информацията относно фармакологичната бдителност. Повтарям, трудно е пациентите да получат информация от фармакологичната индустрия. Освен това, контактите между Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда. Това е втората важна тема. Има държави, които не са особено щастливи, чувайки дефиницията за е, съставките, е, така че по отношение на съдържанието на съставките на лекарствата трябва да се помисли. Комисарят по промишлеността също би трябвало да бъде въвлечен в нашия дебат. Необходима ни е превенция, профилактика, здраво население и затова е абсолютно задължително Министерство на околната среда и Министерство на здравеопазването да работят в тясна връзка помежду си. Е, околната среда и промишлеността и здравеопазването са тясно свързани. Освен това, е, имаше изследване за е, намаления прием на солта. Изследване, което ние тук в парламента познаваме вече добре. Установено беше, че могат да се предприемат ефективни мерки за намаляване на приема на сол, което ще се отрази благоприятно на броя на сърдечно-съдовите заболявания. Как гледате в съвета на това? Мариза Мандиес е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Добър ден, е, госпожо министър. Сърдечно ви поздравявам. Изслушах с голям интерес е, и с е, удоволствие вашият, вашата кратка информация, експозето ви в началото. Основният акцент, струва ми се, бяха социалните параметри в здравеопазването. Аз много се зарадвах, като чух това. Позволете ми да ви задам няколко въпроса един от е, основните акценти е пакета за лекарствата. В него става дума най-вече за е, фармакологичната бдителност и за фалшифицираните лекарства. Аз съм докладчик по темата лекарствени продукти, фалшифицирани лекарствени продукти и започнахме вече разговори по темата, включително и с представителя на съвета, но що се отнася до позицията на съвета, някои неща останаха неясни за мен. Затова ще ви попитам. Продажбата на лекарствени средства по интернет е всъщност е, вратата, през която влизат най-вече в фалшифицирани лекарства в Европейския съюз. Много е трудно понякога да обясним на хората, че това е опасно, рисковано. Освен това, вие споменахте и продължителността на живота, остаряването на населението, хроничните заболявания. Но едно хронично заболяване, диабетът, не е в тясна връзка с демографските промени и остаряването повече от 20 е, е, милиона е, са болните от диабет. Това е доста висок процент от гражданите на Европа. Какви са вашите представи за едно по-ефективно, по-успешно лечение на диабета? Франсуас Гростет. Благодаря, господин председател, госпожа министър. Една тема особено много ме вълнува. Аз съм докладчик по директивата за трансграничното лечение на пациентите, за трансграничното здравеопазване. През декември вие именно в Испания проведохте една кампания срещу директивата и дори успяхте да убедите някои държави членки да ви последват, да ви подкрепят, така че нещата се развиха неочаквано за другите. А сега а, говорите за консенсус. Е, как ще се стигне до консенсус при положение, че вие направихте контракампанията? кампанията? и атакувахте всъщност съществени моменти в рамките на правната уредба за трансграничното здравеопазване. В тази директива всъщност ние приехме само минимума, минимума съгласно съответните решения на съда ние бяхме, така да се каже, достатъчно разумни, за да предложим определени текстове за директивата. И това бяха текстове, по които можахме да постигнем е, консенсус. И в е, общи линии можем да кажем, че е, този минимум се основаваше на решенията на Съда на, общност, на европейските общности. И след това именно в Испания се каза, и то е, е, вашето здравеопазване нали, е, заяви, че е, това е колос на глидени крака. Е, как всъщност възнамерявате да постигнем консенсус при това положение? Това е въпросът. Е, Нека да чуем сега и колегата Парелия и после е, ще чуем е, отговорите на госпожа Хименес. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, вашето експозе бе много ясно. Вие казахте, че общественото здравеопазване е пред... не само право, то е инструмент за гарантиране на равнопоставеност, на равенство. Засегнахте съществени въпроси, като трансплантацията на органи. И за това ще ви задам два въпроса. Какво е мнението ви относно въвеждането на Европейска карта за трансплантация на органи? И на второ място, можете ли да кажете нещо по-точно относно така нареченото електронно здравеопазване е, от гледна точка на Испанското председателство. Естествено, благодаря предварително. Благодаря, господин председателю. Много благодаря на дамите и господата, които зададоха своите въпроси. Нека първо да поясня нещо принципно. Испания пое председателството на Европейския съюз и ние напълно съзнаваме ролята, която изпълняваме сега, а именно задачата ни е да представляваме всички държави членки, независимо от това каква е позицията на Испания към дадения момент. Надявам се, че ще се уверите в това по време на нашата работа. Разбира се, че възнамеряваме да представляваме всички държави и за това работим по координирането на всички инициативи в рамките на тройното председателство с Белгия и Унгария, както и в рамките на специализираните комитети с другите държави членки. Ние трябва да дефинираме обща европейска политика и това е ясно. Освен това, и вече започвам да отговарям на въпросите, за директивата за трансграничното здравеопазване ви казах още в уводните си думи, че ще работим за консенсус. Наистина имаме такова намерение. Естествено, че Испания застъпва собствените си позиции. Ние не бяхме против директивата изобщо, а против някои принципи които са важни за нас. А именно здравето е право на гражданина и лечението е услуга. Нищо повече за нас беше важно да се гарантира сигурността на пациентите, като по този начин стане възможно и трансграничното здравеопазване. За това настоявахме за предварително набавяне на разрешение, ако трябва да се пътува на лечение, за лечение в друга страна. Просто за да се осигури съответното качество, да може съответното лице да вземе решение към кого ще се обърне, към кой лекар. Ние бяхме дори по-амбициозни по отношение на уреждането на това принципно право, защото в проектотекста, предложението, което получихме, се предлагаше по-малко. А това, което се предлагаше, между впрочем, се уреждаше от регламентите във връзка с социалното осигуряване. Ще ви докажем, че сме по-амбициозни от това. Винаги сме работили конструктивно, винаги в дух на сътрудничество и в името на сигурността и качеството за гражданите. Здравето не е някаква стока, здравето е обществена услуга. Ето защо ще работим тъкмо в тази посока. Разбира се, че ще изслушаме и новия комисар, с който ми предстои да се срещна. Сега за директивата за трансплантацията на органи. Донорството трябва да бъде безвъзмезно. Това, на което държим, е закрилата и на донора. В този смисъл ще подкрепим предложението на съвета. Много е важно да се гарантира алтруистичен модел на донорството, т.е. донорът да е и защитен. Работата по този, това досие е напреднала доста, свърши се много и отлична работа вече и си струва да продължим с цел да осигурим закрила и равнопоставеност на гражданите. За лекарствения пакет. По отношение на фармакологичния пакет, мисля, че сме отбелязали видим напредък в областта на фалшифицираните лекарствени средства и фармакологичната бдителност. Що се отнася до информацията за пациентите, все още не сме постигнали консенсус, но ще продължим работата както до сега ще продължим да работим по тези две директиви – фалшифицирани лекарства и фармакологична бдителност. Смятам, че може да се констатира, че сме успяли да напреднем доста в миналото и ще успеем и за напред прозрачност в областта на фармакологичната бдителност. Да, трябва ни повече прозрачност за гражданите, когато става въпрос за опасности, произхождащи от лекарствените средства. За гражданите им е необходима повече сигурност и повече информация. А сега за инициативата за намаляване на приема на сол от гражданите. Имаше едно заседание, на което мнозинството постигна консенсус, като остава да се изчистят още някои подробности. Смятам, че на Юнския съвет ще може да се приеме съответното решение за намаляването на а, приема на сол с оглед превенцията на сърдечно-съдови заболявания. За сигурността на хранителните продукти. Сега Нека да изчакаме мнението на ЕФСА, на научния панел, който предстои да се проведе. Техните становища ще бъдат от решаващо значение. Значи това е единствения въпрос, на който в момента не отговарям. За останалите надявам се, че получиха отговор. Що се отнася до електронното здраве, тук трябва да отчетем заключенията на шведското председателство. Предстоят нови инициативи, механизми за приложение, за да можем наистина да спазим качеството и в тази област. В всички случаи ще работим за укрепване на доверието между здравните професии и гражданите. А за това е необходимо да осигурим сигурност. Политиката ни е да направим възможно електронното здраве, електронното здравеопазване, но не бива да забравяме основните си цели все пак трябва да се възстанови економиката, да се създават работни места. В Барселона предстои съвещание съвместно с Европейската комисия. Това ще е конференция посветена на електронното здраве в духа на устойчивото здравеопазване. Знаем, че европейците застаряват, населението на Европа застарява, ръждаемостта намалява, увеличава се броят на хроничните заболявания. Смятам, че именно на тази конференция в Барселона ще можем да поговорим за повече ефективност на нашите системи. Председателят, благодаря госпожо министър. Виждаме, че Испания ще бъде по-амбициозна от други страни по отношение на трансграничното здравеопазване. Това си го отбелязваме. Сега откривам втория кръг от въпроси, а за Вестлунд. Tack så mycket. Jag eh, blir alltid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 се получава една доста шарена картинка. Всяка държава членка има свои специфики, но всяка държава членка трябва да се учи от добрите практики на останалите, за да можем да елиминираме най-големите си е, недостатъци. И така, моите въпроси са следните. По отношение на информацията, какво се случи на съвета на министрите. Бихте ли споделили с нас? И кои са големите, открояващи се въпроси а, в а, съвета на министрите? Къде са най-големите различия в мненията? Тази информация е много важна за нас, за да можем да взимаме решения. На второ място – бактерии, резистентни на, антибиотики, на антибиотици. А, това е проблем и в Европа, и зад океана. Какво смята Испанското председателство да направи, а, за да се премахне тази резистентност на бактериите, да се намали, може би, консумацията на антибиотици или... Да, благодаря. Благодаря. Някой иска ли думата или ще приключа списъка с заявилите? Има още седем души. Сега Лизабета Лукашевска. Е, е, Благодаря, госпожа министър. Не познавам нито една страна, която би могла да предложи някакви идеални решения в областта на здравеопазването. Зная, че Франция, да кажем, е доста изостанала по отношение на трансплантацията на органи. А, а извинявайте, е много напреднала по отношение на а, трансплантацията на органите. В други страни развитието изостава а, поради липсата и на готовност и на желание от страна на а, потенциалните донори. А, така че е, би трябвало, може би, да се помисли за една кампания образователна образователна, информационна, която е, да повиши степента на готовност за донорство. И още нещо, което може би не е съвсем актуално, но е много важно. какво ще стане с а, а, грип а, H1N1. Да, започна една вакцинация в много европейски страни. Бяха изразходвани много средства, инвестирани бяха за набавяне на вакцината, но все още няма така, категорични заключения и никой не знае как точно ще се справи с тази пандемия. Испания и още няколко държави членки блокираха същевременно директивата и какво би трябвало да направим, за да осигурим най-сетне така, възможностите за е, трансгранично здравеопазване на европейско равнище. А, аз естествено съм заинтересована полските пациенти да получат колкото е възможно повече е, права като пациенти. Ричард е, Зайбер. Госпожо министър, Вие получихте от представители на различни политически групи и партии е, множество въпроси. Е, отговорите е, не бяха така е, партийно украсени. Е, въпросът ми към вас като представител на съвета е готови ли сте вие в е, съвета да наистина да направите необходимото, за да можем да сложим точка на е, всички амбиции във връзка с трансграничното здравеопазване. Може би ще можете да ни кажете нещо съвсем конкретно. Вие говорихте за желанието ви да тласнете напред е, този е, проект. Да, добре. Ние също ще бъдем доволни. Е, но в рамките на вашата инак много амбициозна програма, на какво залагате, за да създадете наистина една силна Европа, една повече Европа, отколкото имаме в момента. Да, ясно, пациентите не могат е, е, да бъдат третирани като портокали или някакъв друг продукт, като стока, но все пак е, как ще облегчим пациентите, като им дадем възможност за наистина незатруден достъп до здравеопазване и в чужбина в рамките на Европа. Ние знаем, че по отношение на болничното лечение има твърде солидни разлики по отношение на качеството, по отношение на вътреш... болничните инфекции и така нататък. Защо все пак не успяваме е, да е, въведем ни общи стандарти и да гарантираме един минимален стандарт е едно минимално качество и минимална сигурност, безопасност за пациентите. Нима това не е необходимо. И не е ли необходимо да информираме гражданите, така че те да знаят, че ако са отдадена държава член, просто не могат да разчитат на, на болнично лечение, е, което е поне на този е, минимум по отношение на безопасността и качеството. Освен това, по отношение на, на актуалната пандемия и вакцината, добре, в Германия, да кажем, имаше около 40 милиона дози за вакцина. В други страни количествата бяха много по-малки. Защо в крайна сметка не се опитахме да създадем, така да се каже, един общо европейски стандарт и в това отношение, за да не се харчат и излишно средства и може би и 300 милиона, ако беше поръчала Европа, най-вероятно най-много половината щяхме да изразходваме. Така че проблемите са и много по-сложни, струва ми се, каза председателят. Следващият оратор. Госпожо министър, ето тук съм, малко по-назад е мястото ми. Европейската агенция за околна среда е провела наскоро е възложила по-скоро и осъществила едно изследване във връзка с лекарствата и а, вредните последствия за околната среда, които проистичат непосредствено от а, лекарствените продукти. Какво мислите по този въпрос? Смятате ли, че при а, регистрацията на лекарствата трябва да се имат предвид и евентуални негативни е, последствие или негативно въздействие върху околната среда. А кандидатът е, е, за комисар, отговарящ за здравеопазването, каза, че да, вижда такава връзка и че би трябвало да се направи нещо. И освен това, по отношение на агенцията ЕФСА и предприятията в Испания от, е, струва ми се, 1980 година се е, съди, отглежда се е, генномодифицирана царевица. Какво ще ни кажете по този въпрос? Е, имате ли някакви изследвания и резултати от изследвания, заключения от такива изследвания за въздействието на генно модифицираната царевица, която се отглежда при вас. това е сорт 810 и въздействието върху околната среда конкретно. Освен това, по отношение на ваксината, какво е, каква е позицията на Испания? Какво щяхте да направите, как да, щяхте да процедирате, ако бе избухнала наистина пандемия, а пък вие не разполагахте с необходимите запаси? Да, госпожа министра е, е министър не само в собствената си страна, отговаря за здравеопазването, тя в момента представлява съвета, председателството. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър, за всичко казано. Благодаря за представянето на програмата, която аз намирам за фантастична и амбициозна. Няма да питам, имам няколко бележки. И то по темата, за която не веднъж ставна въпрос. Трансгранично здравеопазване и мобилност на пациентите. Да, на теория всички сме на едно мнение. Да, трябва да има висококачествени услуги, те са обществени услуги, обществено благо. Добре, обществено благо, но то не е безплатно. Всички лекарски съюзи, с които общувам, ми казват едно и в също. Да, съгласно всички в различните страни а, клиниките са различни, услугите са различни, пациентите ще си намират, разбира се, там, където им харесва най-много, но не навсякъде. Разходите са еднакви. Ето, у нас в Испания, например, здравеопазването е скъпо, защото у нас идват много туристи. Не знам, директивата ще изясни ли този въпрос? Не ми е ясно. Но всъщност това е въпросът, който ни задават лекарските съюзи. Кой в крайна сметка ще поеме разходите за трансграничното здравеопазване? Това беше единият въпрос. Вторият за сигурността на храните – ние в Европа сме много амбициозни, имаме много строги разпоредби за качеството на храните и е, за сигурността на нашите потребители. И трябва да кажем, че има много висококачествени храни в Европа. Но същевременно има внос от трети страни и това са продукти, които не съответстват на високите, на строгите норми, а ние не можем да избегнем тяхното пускане на пазара. Има ли механизъм да се реши този проблем? Имаме надзорен орган за качеството на храните, у нас идват, например, в Испания американци от тях на техния орган за сигурност на храните и проверяват, примерно, испанската шунка, дали може да се внася в Америка. Ние какво ще направим? А, например, производителите харчат повече пари, за да спазват наши изисквания, а след това не могат да продават продуктите си на пазара. Примерно, според новата директива за пестицидите в Тенерифа вече не можем да отглеждаме един сорт домати, обаче той се отглежда в Марокко и там може да се използва. Ačiū, ponas pirmininkė. Gerbiamą министра, благодаря, господин председателю. Госпожо министър, благодаря за това, че ни представихте своите приоритети. Въпросите на здравеопазването са въпроси, които са най-близо до сърцата на гражданите, съответно и до нашите. Днес се казаха много неща, ще бъде по-конкретна. Номинираният комисар, господин Дали, за здравеопазването и потребителите, подчерта по време на изслушването, че информационният пакет ще съдържа повече и по-строги разпоредби за защита на потребителите. Днес сутринта говорихме за фармацевтичната бдителност. Какви са допълнителните мерки, които бихте споменали за по-добро спазване на правата на пациентите? Благодаря и накрая Мишел Ривази. Благодаря, господин председател. Е, Добре дошла, госпожо министър, е, сред нас. Нека да се върнем още веднъж на здравеопазването. Ако се вгледаме в състоянието, здравословното състояние на гражданите на Европа и особено в високо развитите индустриални страни, ще се убедим, че има нещо като епидемия, особено що се отнася до раковите и сърдечно-съдовите заболявания. Имаме 150 хиляди заболяваемост годишно. А колко милиарда сме похарчили за тяхното лечение? 2,2 милиарда евро за закупуването на 94 хиляди дози вакцина, поне в а, моята страна. Та какво мислите за прехосването на, общ... на публични средства в държавите членки в за сметка на други приоритети, които можеха да бъдат предпочетени. Мисля, че това, което се случи с свинския грип, трябва да ни служи за политика, за полука. Как можем да направим политиката в това отношение такава, че да че да стане по-независима. И още една един въпрос, свързан с генномодифицираните продукти. До сега те не влизаха в кръга на вашата компетентност, сега вече попадат във вашата отговорност. Знаете, че това е голям проблем. Има едни здравни сертификати, които се издават от лабораториите. Проверява се въздействието на геномодифицираните продукти за 3 месеца. Но какво е положението с протоколите, които са по-дългосрочни? Това е нашият въпрос. Това бяха въпросите на колегите. Госпожа Хименес сега има възможност да отговори на тези въпроси. Благодаря много, е, господин председател. Госпожи и господа депутати, много бяха въпросите. Ще се опитам да отговаря. Започвам с информацията за медикаментите. Да, задълженията по отношение на етикетиране на хранителните продукти в момента се преработват, преработват се правилата, разпоредбите за етикетирането много по-ясно се регламентира как точно трябва да изглежда текстът върху етикетите, който да съдържа информация за хранителна стойност, енергийна стойност и така нататък. Тъй, че отделният човек да може да проследи пътя на хранителния продукт и по този начин да защитим, да опазим е, по-добре потребителите, тяхното здраве, да се подобрят и възможностите за всеки потребител да подбира е, им, информирано продуктите, т.е. да му дадем възможност за информиран избор. На лице е вече съответно предложение. Ние ще продължим да работим по това досие, след като съветът в продължение на година и половина вече е проучвал текста. Испанското председателство ще продължи дискусията в съвета и е, се надява да постигнем успех още в началото на юни. Знаем, че за парламента е особено важно да се постигне съгласие. Експертите също междувременно са напреднали, стигнали са доста далеч, така че по отношение на предложението за регламент се надявам, че ще успеем. А, резистентността. А, антибиотичната резистентност. Това е една тема, която е много интересна за всички държави членки в рамките на Европейския център се работи по тази тема. За нас това също е, е приоритет. А по отношение на грип, грипния вирус H1N1, да, темата стана много актуална. Междувременно разтревожи всички в Европа. Медиите също непрекъснато пишат и говорят на тази тема в Испания. Положението също е тревожно. Аз точно бях избрана за министър, бях назначена и след две седмици дойде тревожното съобщение от Световната здравна организация. При нас имаше и много случаи. Междувременно много случаи на заразени, на заболели. 60 е, е, бяха смъртните случаи в Мексико, в САЩ, в Канада. В рамките на общо взето по-малко от месец е, в 50 страни вече имаше много забол... разболели се. След това страните станаха 70. В редица градове бяха затворени училищата, учениците бяха изпратени от дома. И междувременно вече е ясно, че става дума за един много вирулентен, е, устойчив е, вирус е, H1N1. 60% от заразените починаха междувременно. Ние не знаехме как се развива заболяването. Не знахме нищо за картината на заболяването. 30% от заразените е, бяха възрастни хора. Така че вируса поразяваше не само деца. На националният отдел на СЗО в е, Испания също се включи в усилията на Министерството на здравеопазването, аз трябваше да предприема редица мерки, за да се опитам да огранича вредите. Ние, всички министри в Европа, се опитахме да съберем информацията и да обединим усилията си. Събрахме се ние, здравните министри на Европейския съюз, Междувременно вече се знае кои са е, рисковите групи, но е, тогава на срещата на министрите, за която говоря, е, министрите трябваше всъщност да се споразумеят относно рисковите групи. Трябваше да се координират до някъде нашите действия. Да, на национално равнище се взеха мерките по отношение и решенията по отношение на е, е, ваксината вакцината и вакцинирането е, на национално равнище. Всеки трябваше да, да реши за своята страна около 15-20% при нас се прие, че са гражданите, които на всяка цена трябва да бъдат вакцинирани. Междувременно вече сме в една е, по-късна фаза на анализ. Анализираме отново състоянието на нещата на базата и на нова информация. Като това, което направихме, беше опит да предпазим населението, да информираме гражданите как точно да се пазят с една е, много активна кампания. Но все още не знаем достатъчно. Изследователите също се нуждаят от повече време, за да е, поработят. Е, експертите в тази област също но и всеки, който се занимава с управление и администрация на здравеопазването и менеджмент, се нуждае очевидно от е, по-продължителен период, но във всяка страна е, на национално равнище се взеха мерки по отношение на ваксината. Но, що се отнася до така, опасността и начина да защитим населението, ето, това беше нашата основна грижа. Сега, питаме се дали цялата тази аларма и е, тревога беше наистина оправдана. Но спомнете си картините, които виждахме по телевизията от Мексико, от Аржентина, от Япония, от Китай – ето всичко това трябва да се припомни, когато говорим за, може би, малко по-пресилената тревога. И да си обясним нещата. Нека да премина и към следващия въпрос. Трябва да обединим усилията си и опита си по отношение на донорството и трансплантацията на органи. В европейските страни съществува е, много по-голям потенциал, но е, макар, че е, броят на пътно-транспортните происшествия е намалял за щастие, а това означава, че живите донори излизат е, на преден план в момента. Е, да, и отново става дума за плета си и потенциала си. В последни, през последните години нараства броя на по-възрастните донори и все пак е, отново е, кампанията, информирането, образователната кампания просветителна, ако щете, за да накараме хората да предприемат съответните мерки е, и стъпки, за да проявят готовност за донорство при определени обстоятелства, съгласно законодателството. Макар, че в Испания всъщност е, испанските граждани е, не проявяват особена готовност, се оказва, че Испания е доста напред в тази област. И така, е, ние и тук ще заложим на сигурността, е, естествено, на безопасността, на защитата, както и в много други сфери. Много интересни изследвания има относно лекарствените средства и безопасността на лекарствата. Ние имаме една програма Сигле в Испания. Ако я познавате, разбирате какво имам предвид. Ще работим в тази посока. А, по отношение на сигурността на хранителната верига, безопасността на хранителните продукти, трябва да кажа, че така, системата за предупреждение е, функционира доста добре в, на европейско равнище. И мисля, че няма е, особен повод за тревога, но трябва да обърнем особено внимание на вноса на хранителни продукти. Да, е, връзката е, с околната среда очевидно е на лице и происхода на продуктите, съответните ветеринарно, хигиенни атестати и така нататък и документи е, трябва да са на лице и трябва да са надежни, е, за да можем да осигурим необходимата безопасност на хранителните продукти, така че те да не увреждат здравето. Накрая, позволете ми, е, господин председател, да кажа още няколко думи по въпроса за директивата за трансграничното здравеопазване. Регламент 883 ще влезе в сила в новият си вариант, в новата версия 2010 година. чрез съответните решения на Съда на Европейските общности се предвижда защита за гражданите. В текстовете на регламента се предвижда правото да се лекуваш и в други страни. Освен това, е позволено и е възможно временно да се установиш в друга страна на, на, на основата на така наречената Европейска здравна карта и там да предприемеш съответните стъпки, за да бъдеш лекуван на място. остава само да почнем да прилагаме тези разпоредби. Още един текст. живащ си гражданин си на една страна а също времено е, би желал да се лекуваш в друга страна. Така че е, е възможно просто да си издействаш е, при определени условия разрешения от компетентните органи на собствената страна, за да можеш да ехите си права и в чужбина, в съответната страна, която си подбрал за лечение. Много са текстовете, които ще разширят обхвата на пациентските права. Ние наистина сме си поставили една много амбициозна цел с тази директива за трансграничните права на пациентите и би трябвало да разглеждаме нещата в пакет. Директивата, така както бе представена на, последния, на предпоследния Европейски съвет, се отнасяше до неравностойно третиране на пациентите в други държави членки, не в собствената му държава член. точно това трябва да се промени. Има вече едно такова предложение за равностойно третиране на пациентите, независимо от това на къде се осъществява лечението. Става дума най-вече за лечение на редки заболявания, където наистина е не само препоръчително, но наложително да има референтни европейски болници които са, разполагат с повече опит, които са се специализирали в е, лечението на определено заболяване. Е, пациентът пристига с е, документите си в друга страна, но къде точно и как ще се извърши лечението, по каква процедура ще се издаде разрешението, това не бе оточнено до този момент. Ето всичко това са аспекти на хармонизирането, на хармонизацията, които предстои да се оточнят, да се регламентират съвсем прецизно в интерес на пациентите. Става дума за много важни въпроси. и в е, крайна сметка ще можем да вържем пакета е, в сферата на здравеопазването за едно по-добро здравеопазване на нашите граждани. Благодаря, госпожо министър, за тези отговори. Е, виждам, че ни предстоят доста оживени дебати. В следващия кръг от въпроси, може би трябва да изясним за какво говорим и докъде ни стигат е, амбициите, защото прекалените амбиции до никъде не водят. Пълна хармонизация на здрав... здравните услуги едва ли е възможно. 27 държави членки. Задачата е непосилна, макар че би било хубаво. Пролича, че сте амбициозни. Видяхте, че парламента много държи на това досие защото и гражданите по този начин биха усетили ползата Европейския съюз, още повече, че в пограничните райони наистина хората не могат да разберат защо така има граници за здравеопазването, след като имаме единна Европа. Знам, че сте добре подготвени. Виждам, че сте мотивирана и смятам, че поставяйки пациента, респективно потребителя в центъра на а, своите амбиции, както и потребителя на сигурни хранителни продукти, ще работите усилено. Желаем ви много успехи! <laughs> Благодаря, че бяхте тук. Окей, <laughs> goodbye. Okay. Wir kommen Преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Това е точка тема, за която всъщност вече стана дума – стандарти за качество и безопасност на човешки органи, предназначени за трансплантация. Имаме докладчик, който много задълбочено се е занимал с темата. Това е Мирослав Миколашик – и няма да се бавя, веднага му давам думата. Може би му трябва около половин минутка, докато се успокоят духовете в залата. Ja, das war alles sehr interessant und aufregend, aber die Gespräche kann man dann auch draußen weiterführen. Разговорите ви вероятно са интересни, но моля ви водете ги навън. okay. Добре, смятам, че можем да продължим. Um, I would like to take the Господин председател, скъпи колеги, искам да се възползвам от възможността за да кажа, че се проведоха няколко години работа и обществени консултации по безопасността на и качеството на трансплантацията на органи. Беше направена и конференция по този въпрос през изминалата година. Нека да кажа няколко години за предложението само по себе си, а след това ще навляза и в някои подробности а, за измененията, които съм предложил в проекта. Става въпрос за осигуряване на високо качество а, и безопасност на органите, предназначени за трансплантация. Донорството, донорството, проверката, тестовете, съхраняването, транспортирането и самото а, опериране във връзка с, трансплантацията на органи е, са обхванати като етапи. Включени са различни а, други теми, свързани с, а, същата тази трансплантация, именно предоставянето и разширяването на обема на информацията по този въпрос също така. Има разпоредби, разпоредби свързани с, а, задачите в компетентността на националните органи. Между също така обхваната и международната част от тази дейност, т.е. когато са а, обхванати и трети а, страни. А, директивите а, всъщност формулират общи задължителни а, правила, свързани с трансплантацията по отношение качеството а, както на органите, така и на директива през 2003 година за качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки. 168 е, член от Лисабонския договор също е правна основа на това. Е, резолюцията свързана с, с трансплантацията а, беше а, прията също с огромно мнозинство през април 2008. Разбира се, трансплантацията на органи е една добре а, организирана а, и международна практика, но се подчертава, че има алтруизъм а, като основен принцип и проява на междучовешка солидарност. В същото време се, искам да подчертая, че в рамките на Европейския съюз се увеличава броя на донорите на органи и в същото време значителен е броя, броя на пациентите, които а, по, умират а, след е, дълго чакане на органи за трансплантации и не получаването им. има също така и незаконен трафик на, а, чу, а, е, с човешки органи, което разбира се а не, не би могло а, да се очаква да спазва някакви изисквания за качеството. сътрудничеството и а, трансграничното а, трансграничната взаимопомощ а, помага изключително много и аз в своето предложение а, посочвам, че докладчикът а, наистина е направил много именно по а, трите основни цели на донорството. Осигуряване на качество и безопасност а, на равнище Европейски съюз, гарантиране на защитата и улесняване на сътрудничеството между държавите членки. По принцип в Европейският съюз съществува широко обществено съгласие по въпроса на донорството на органи а, за целите на трансплантацията и все пак поради различните културни, традиционни и организационни системи, в подхода към този въпрос има различия между отделните държави членки и се подчертава в доклада, че директивата не трябва да създава допълнителна административна тежест за държавите членки трябва да остави възможност за достатъчно гъвкавост, а, без да се застрашава, разбира се, съществуването на добрите, т.е. съществуващите добри практики и тяхното все по-широко прилагане. Много е важно да се внедрят много високите стандарти а, в целия Европейски съюз и да се постигне по-добро сътрудничество, още по-добро сътрудничество между държавите а, членки. Организационните административна структура на, на онези държавни органи, които се занимават с, с трансплантациите, трябва да бъде подобравано на базата на добрите практики уважавайки спецификите в организацията на работата във всяка държава членка, трябва обаче да подчертаем, че трябва да се обменят най-добрите практики и а, да се възползваме от тях. На второ място по отношение безопасността на органите за трансплантации, а, концепцията а, трябва да а, бъде а, проследяемостта а, от. А, донора до реципиента и обратно. Всичко това е взаимосвързано, тъй като а, може да има несъответствие между биологичните материали и изследванията трябва да може да бъдат направени и след като вече е извършена трансплантация в името на по-доброто здраве, както на донора, така и на реципиента. На трето място. А, знаем, че органите се даряват, а, а не продават. Това е основния принцип на донорството, а на доброволността. Всичко това е залегнало още в текстовете на предишните а, законодателни текстове. А, ето защо а, донорството трябва да продължи да бъде даряване, до, дар, а не а, да се а, променя същността му. Ето защо законодателството трябва да набляга именно на акта на даряването и в същото време на безопасността и качеството на органите, предназначени за трансплантация. Подобряването на качеството на живота или спасяването на живота е наистина уникална цел – и всяко нарушаване на принципа на доброволността и некомерциализацията, а също качеството а, и безопасността на органите е нещо, което трябва а, да бъде практически заздравявано в всички действия на всички етапи на този процес нарушаването на правата на човека и основните етични принципи означава, както по се посочва от Конвенцията по правата на човека, а, да се работи а, за поддържане и засилване разбирането а за това, че донорството е дар и че качеството и безопасността на органите е а, от изключително значение за здравето и качеството на живот на реципиентите. директива 2002 от 2000 2002 наклона черта 82 е също в рамките на това за което а, говори докладчика. Така че си струва да продължим правилното а, прилагане и в новото законодателство на тези принципи. Аз предлагам а, няколко а, проектоизменения проекто изменения във връзка с по-нататъчната или по-засилената защита на потенциалните живи донори, които би трябвало да бъдат информирани в най-малки детайли, за да направят своя информиран избор, тъй като има поредица от социални, психологически и физически последици. Би могло, разбира се, да има и компликации, за които трябва да е наясно живият донор. Освен това, компенсацията, компенсациите а, биха могли да се а, изплащат а, или предоставят а, на донорите а, за онези а, от тях, които страдат на страдат поради а, някои нарушения в а, операцията по време на е, взимането на даряваният орган. Всичко това е в посока на записаното в член 15 защита на живият донор. И последно предлагам малко по-прецизно да се формулират някои разпоредби на определени членове от директивата а, примерно дефинирането на донор, компетентен орган, а, след оперативен период и така нататък. И накрая, колеги, господин председател, смятам, че споделянето на най-добрите практики и на а, експертни знания в а, рамките на Европейския съюз ще повиши броя на донорите от една страна и освен това а, ще повиши ефективността на самите трансплантации. На европейско ниво това ще доведе до високо качество на органите и тяхната безопасност за трансплантация, а също и на самите трансплантации. Надявам се, колеги, че ще проведем едни а, много плодотворни дискусии да, благодаря, господин Миколашек. Поздравявам ви за този доклад и много ви благодаря, че толкова задълбочено и компетентно сте се занимали с тази тема. Изглежда, че това е досие, което ще можем да доведем до резултатен край при това председателство. Имаме записали се за изказване. Андрес Перилю е първи. Благодаря, господин председателю. Директивата, която ни представя господин Миколашек в своя доклад, може да се определи като необходима и добра изходна база. Искам публично да изкажа признанието, с признателността си за работата на докладчика, да го поздравя. Ние бяхме в постоянен диалог, нещо, което се отрази добре на работата ни. Е, осъществихме добра координация с другите докладчици, пред прага на Испанското председателство и диалогът наистина беше отличен. Тук, повтарям, става въпрос за една необходима директива. Това се посачва и в мотивите. Броят на чакащите пациенти, броят на починалите, докато чакат пациенти и броят процентът по-скоро на трансплантациите в отделните страни. Има много пациенти, които просто нямат време да чакат донори. Трябва да се реши този проблем. Резултатите от трансплантациите, разбира се, че е желателно да бъдат положителни – и трансплантациите, особено бъбречните трансплантации, се характеризират с съотношение между разходи и полза, което е много по-благоприятно от същото съотношение без трансплантация. Тази директива има за цел да определи високо ниво на защита на човешкия живот, подобряване на качеството на трансплантираните органи и по-бързо достъпна и по-ефективна система за разпределение на даряваните органи на европейско ниво. Остава ни известно време, но мисля, че на базата на сегашния, до сега водения диалог мога да кажа, че още на първо четене ще постигнем успех. Тук говоря преди всичко за членове 13 и 15. Става въпрос за аспекти на безвъзмездното даряване и поемането на разходите, възникващи при даряването. Особено, що се отнася до даряването на органи от жив доран, донор, тук трябва да изясним въпросите. Някой може би смятат, че става въпрос за допълнително допълнителен вариант на донорството, наред с донорството от трупен донор, но ние мислим, че трансплантирането от жив донор има не по-малко значение. Трябва много ясно да формулираме нещата, за да не се стигне до противоречие между директивата и плана за действие. Лично аз мога да заявя, че предлагам да се проведе изследване за да можем в рамките на доброто сътрудничество да стигнем до реален резултат. Що са тази до личните данни на донора, те трябва да са под закрилата на защитата на личните данни, но тук става въпрос не просто за защита на данни а, и за поверителност и защита на данни естествено, че трябва да има. Но от медицинска гледна точка трябва да може да има обратна проследимост на органа. Ето защо лекарят ще трябва да разполага с определени данни, за да може да поддържа здравето на реципиента на, на органа. Той трябва да знае кой е донор, от какво е бил болен, какви лекарства е приемал и така нататък, какво е било здравословното му състояние. Разбира се, че това няма да доведе до нарушаване на поверителността и на защитата на личните данни. Важното е, че има воля за сътрудничество, няма големи препани камъни и имаме, всички добра възможност да приключим този въпрос. Да, разбира се, че текста още може да се изглажда и доискусорява. Винаги е така с такива тестове, текстове. Можем да разширим а, обхвата на съображенията защото в тази директива повече от всякога е необходимо да се навлезе в подробности. Не забравяйте, че ще трябва да извърши много просветителска дейност по въпроса за трансплантациите, както в държавите членки, които трябва да заработят по-ефективно, както и с здравните институции и гражданите на страните членки. Така че текстът на директивата трябва да има и просветителски функции. Готови сме на консенсус и сме готови да работим. Благодаря. Благодаря, Марина Янакодакис. Благодаря. Първо бих искала също да поздравя докладчика за изключително ам, детайлни и в същото време чувствителен доклад, т.е. засягащ чувствителни а, теми. В Великобритания е сравнително малък броя на донорите в сравнение с нуждите. Това са 28%. И средно трима души умират на седмица поради липсата на органи за трансплантация. Може би едно, един от начините е, всички ние ще се съгласим за, за разрешаваме до някъде на този проблем, е, проблем за целия Европейски съюз е да се създадат е, единни и еднакви правила. Бях много доволна да чуя, че, че се ползват фрази като донор е лицето, което е живо или е починало. Има и някои много интересни а, части, като например приемането а, на подхода за защита на личната информация е добре балансирана и това прави още по-добра директивата. Аз очаквам а, а, да има една а, силна директива, която а, да се бори успешно срещу нелегалния трафик с а, органи в международен мащаб. Всичко това ни води една крачка напред към разрешаването на проблема. Отново браво на докладчика и ние ще го подкрепим единодушно. Благодаря. Матиас. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря за работата, извършена от докладчика. Става дума за изключително важен въпрос, както посочиха и колегите преди мен. С голяма част от е, текстовете съм напълно съгласна. Мисля, че е свършена чудесна работа. Затова ви поздравявам, колега. И все пак е, има нещо, е, което поражда съмнения. О мен по тази причина си струва да продължим е, дискусията. За какво става дума? Става дума за това, че е, се замества анонимността с е, много така стриктни разпоредби за секретност. Освен това, защитата е Абсолютно, закрилата е абсолютно необходима, много решаващ елемент. Естествено, че всичко, което е свързано с цялата процедура по подбора на донора е много важно, но когато говорим за качество, тогава си мисля, че все пак в предложението на комисията анонимността е по-добре свързана с възможността за обратно проследяване. Може би си струва да поговорим по всички тези аспекти, за да видим къде в крайна сметка са разногласията, къде са... има неща, които би трябвало да бъдат отстранени. Ние желаем естествено прозрачна система, но също времено трябва да се постараем да, доколкото е възможно, да се освободим от проблемите или най-малкото много-много да ограничим техния брой – според мен съществува възможност за изграждане на система с възможност за обратно проследяване, без да нарушаваме е, останалите принципи, които също са много важни. Струва мисля, че бихме могли да поговорим по тези въпроси. Да, това бяха докладчиците в сянка, доколкото те присъстват господин Миколашик. Аз самият имам е, въпрос по отношение на изменение 27 вие с право поставяте искането държавите членки да поддържат системи за регистрация на лицата, които е, са потенциални донори и компетентните органи да е, така, приоритетно да подбират е, онези е, реципиенти, които наистина е, спешно се нуждаят от трансплантация. Сега на английски компетентен орган. При нас също се използва подобен израз, който оба, оба, че в повечето случаи означава държавни органи. Компетентните държавни органи. Така че аз много-много се тревожа, че може би би трябвало да помислим и за а, така, за точният словосъчетание. Може би да, да кажем компетентните органи и институции. Поне аз така бих го изразил, за да обхванем всички е, възможни промени. Госпожа Първанова. Благодаря, господин председател. Фредерик Крис а, беше докладчик в Сянка от Алде и тя ме помоли да предам нейните мисли по създаденото от господин Миколашек. Първо, а, трябва да го поздравя за тази наистина а, добра система за представяне на изключително чувствителна тема. Това, което ценим най-високо е, че това се превръща в една много добра работна база и в Алде ние ценим и факта, че повечето политически групи са били консултирани мед... освен това медицинските практици, т.е. лекарите, а, е записано, че трябва да бъдат консултирани. За АЛДЕ също така е важно и а, факта, че се посочва необходимостта от разширяването на, дейно, на компетенциите на компетентния орган, а също и изключително голямото внимание, което се обръща на защитата на личните данни, както на пациента, реципиент, така и на донора. Също така е, ние е, подкрепяме и идеята на докладчика за това да се разработи европейската донорска карта. Е, трансплантацията наистина е една нова медицинска специалност и а, множество от елементите, които бяха засегнати от докладчика, подпомагат а, успешното и развитие. А, изменение 1 и 5 ги поддържаме също, както е посочено и в член 20 Втори е изключително важно доколко а, директивата ще а, даде възможност на държавите членки да продължат да поддържат своите отношения с международни организации, занимаващи се с, с, дон, с, с донорство и трансплантации, като Евротрансплант идеята на господин Миколашек за а, удължаване а, на постоперативния период под наблюдение във връзка с приемането или отхвърлянето на органа, което е засегнато от членове 5 и 22. А, освен това, подчертаването многократното, но подкрепенето на факта, че донорството е доброволно и е дар. това не, не противоречи и с другото твърдение, като принцип каран в предложенията, а именно, че трябва социалните и физически неудобства да бъдат компенсирани а, за донора. А в а, алинея 12 на този проект от член а, разпоредбите са такива, че ние също бихме искали да, ги, да изразим подкрепата си. Искам да подчертая отново, че говорим за социални и медицински компенсации, а не финансови. По отношение реализацията на повишените а, изисквания стандарти а, за а, фармацевтичната бдителност, а, искам да кажа, че те също касаят донорството и най-вече безопасността и качеството. На това касае членове 10 и 11 освен това, си струва да се подчертая, че, подчертая, че за а, качеството качеството и безопасността на органите трябва да а, бъде още по-високо ниво от в сравнение с изискванията по отношение качеството и безопасността на тъкани и клетки за да може да се предотврати доколкото е възможно инфекцията с различни вируси като последица от оперативната интервенция. Ние забелязахме, че има поредица от много общи идеи между двата проекта доклада, но има, разбира се, и някои различия. И накрая важно е да се постави също така на съответното необходимо общо европейско а, ниво а, системата а, за подобряване на ситуацията с а, донорството, защото освен това, трансплантацията не трябва да бъде третирана като панацея за безсмъртието, но в същото време трябва да балансираме приоритетите, за да подпомогнем донорството и трансплантацията. Благодаря за вниманието. Питър Лизе. Петър Лизе. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря сега за доклада на господин Миколашек, макар че темата е свързана и с темата на господин Педео. Благодаря много на колегата Миколашек. Темата е изключително важна, е, много съществена, тъй като се отнася до човешкия живот. И предлага решения, които помагат на хората. Също времено е, при регулаторната рамка трябва да се спазват на всяка цена много важни принципи. Първата точка, която ще засегна още през 2008 в доклада на господин Адамек НП, а и другите политически групи се споразумяха по основните тези във връзка с директивата. Докладчикът се е съобразил с общата позиция. Председателят Йолайнен тук ще цитира един член което се отнася до съответните органи. Член 18, според мен, е много добър. Предложението е както следва. Трябва да има някаква служба, някакъв орган, който да може да бъде държавен орган, но може да бъде и институция, на която държавният, компетентният държавен орган е възложил тези задачи и този, тази институция или тази служба изпълнява съответната дейност, която се контролира естествено. Точно това, в крайна сметка, е и смисъла на предложението, включено в текста от господин Миколашек. Естествено, че можем да говорим за много детайли, когато става дума за качеството на органа, когато даден орган е засегнат от вирус, то ще трябва да можем да проследим обратно, така да се каже, историята на органа. Възможно е донорът е, да не е между живите вече, да е, е донорство пост Мартем и в този случай да е, именно възможността за обратно проследяване е много-много важно. И още нещо. Безвъзмезното донорство. Това е принцип, на който ние много държим. Докладчикът го е извел също на преден план и в това отношение ние сме съгласни с него. Членове 13-14 включват много добри предложения от страна на комисията. Колегата Миколашек е, е подобрил още повече текста. Важното е във всеки случай да имаме една обща основа и да се споразумеем сега дали е, другите политически групи са склонни повече да приемат предложението на комисията или предложението, подобреното предложение, е, предоставено ни от господин Миколашек. Въпросът е и каква ще бъде позицията на съвета. Още повече, че току-що чухме и е, представителя на съвета. Е, има една експертна оценка, така да се каже, от страна съвета ни е предоставена, в което се казва, че член 13 не, не съвпада изцяло и така не е изцяло свързан с член 15. Това е а, правната служба на съвета. Това е а, така, тяхната оценка. Комисията обаче също е извършила проверка на текстовете е, посредством правната си служба и специалистите в правната служба на комисията не са, не са по-лоши от тези на съвета. Нашата правна служба още е, когато се споразумяхме и постигнахме това споразумение между политическите групи, също подкрепи е, тезата, която се подкрепя от комисията. И както виждате, като попиташ трима юристи, получаваш четири мнения. Но тук става дума за политическо решение. И естествено, че е, държавите членки желаят колкото е възможно по-малко компетенции е, да се е, регламентират на европейско равнище. Те желаят все пак да запазят едно по-голямо пространство за собствени решения. Също време има държави, които искат, така да си каже, да си запазят възможността за задна вратичка и е, тихомълком да промъкват там определени практики през тази задна вратичка. Ние в е, парламента сме се договорили вечно, че е, можем да обсъждаме естествено детайлите, но предложението на комисията е минималната е, база, по която сме се споразумяли е, и под този минимум в никакъв случай не бива да падаме. Безплатното донорство е етичен принцип. Ние говорим естествено и за техниката, за това как е, ще се идентифицира или по-скоро диагностицира при даден орган, е, да кажем, евентуално е, наличие на ракови клетки. Важното е във всеки случай когато донорът, живият донор, е, е, предлага органа си на лекаря да каже да е, болен съм от това и от това. Това не означава, че е, трябва непременно да каже, да, е, правил съм секс е, без предпазни мерки. И, е, <laughs> няма да навлизаме чак е, толкова дълбоко в обратното проследяване, но във всеки случай възможността за прехвърляне, за пренасене на вируса, ако органът е заразен, върху реципиента трябва да се има предвид и естествено за това е много важно да има възможност за обратно проследяване. Всичко това трябва да се обясни на, на съвета. И още веднъж съвсем ясно. Нека да кажа, зная от опит, че много често се казва, да, по принцип сме съгласни, но по юридически съображения сме против. Много важно е, е парламентът да бъде сплотен, да бъде единен по тази тема, ние да излезем с една единна позиция в разговорите с съвета и в този смисъл благодаря много на колегата Миколашек. Благодаря на господин Петър Лиса. Хорст Шелер. Да, благодаря ви. Е, благодаря, госпожа председател, е, госпожи и господа. Един от моите сътрудници преди около 4 години е, имаше възможност да получи орган, за който бе чакал също много години. Така че от личен опит знае колко е важно качеството на органа. Но естествено ние трябва да предприемем всичко, за да гарантираме едно по-високо качество на донорството и трансплантацията. Господин Миш... Колашек е свършил отлична работа. Сега става дума вече за гарантиране на сигурността на по-високото качество и естествено в тази връзка се поставя въпроса и за безплатното донорство. Аз много-много е, държа на този принцип и мога да кажа само, че ние би трябвало да останем верни на този принцип. Естествено, че съществуват различни възможности да се отклоним от принципа за е, безплатно донорство. Е, въпросите са много да, имаме различни е, системи, различен опит, различен резултат по отношение на донорството в е, Испания са доволни от своята система. В други страни не са доволни от системата, която съществува до момента. Във всеки случай, ние би трябвало да можем да се е, обогатяваме взаимно и да се е, стремим по този начин към една по-добра европейска процедура или по-добра европейска система. Мисля, че това е достатъчно. Още веднъж благодаря на господин Миколашек. И тъй като Петър Лиза преди мен говори, той всъщност изчерпа до голяма степен и всичко това, което аз а, а, исках да кажа, няма да го повтарям, но, както ви казах, видях каква е радостта на човека, който е получил орган. Благодаря. Говорим за един много важен текст по но има едно място, което е деликатно. Да, въпросът за деликатността не е най-големият проблем. Това е важно. Но не смятам, че онзи, който е, да, дарява орган или който получава орган, смята, че анонимният му статус е основен проблем. Това е по-скоро съпътстващ проблем. На тези хора преди всичко им е необходимо високо качество на донорството. Това е основната ни задача. Трябва да имаме много точни стандарти относно параметрите, на които трябва да отговаря донора и респективно трансплантирания орган. Имам някои съмнения. Например, предложение за изменение 31, където става дума за донорство от е, жив донор, което може да става само между близки роднини. Може би това се дължи на италианския превод, но обикновено между съпрузи или хора, които живеят под един покрив, има юридическа разлика. Ако те не са съпрузи, аз не смятам, че трябва да могат да си даряват взаимно органи. Значи, след а, а, като го казах, че трябва да се ограничи обхвата на донорството от жив орган, виждам проблем и с, с Следващия момент в член 18 казва, че се а, подканват държавите а, е, членки да насърчават донорството от живи донори. Според мен това има някакво противоречие от една страна донорство само между роднини, от друга страна насърчаване и разширяване на донорството от жив орган. Тук има а, противоречия. И сега, изменение 32, става въпрос за безмъзвез... безвъзмезното даряване. Естествено, че трябва да се направи всичко възможно да се избегне комерциализацията на донорството на органи. Знае много добре какви рискове носи, води след себе си комерциализацията. Но ако това обещетение за донорство е ясно ограничено и сведено само до разходите за операция, транспорт, престой в болница и така нататък, аз даже бих добавил гаранция за запазване на работното място, както е в Съединените щати. Не знам дали го има в други страни. Но след като тук изрично казваме, че е, безвъзмезността е, е цялостна, възниква опасност от това да не се покрият разходите на донора и да не му се запази примерно работното място, ако е дарил своя бъбрек. Изменение 33. Тук според мен има проблем. Тук става дума за следното лицето, понесло неоправдани щети, т.е. без да ги причини сам следствие на интервенция. Какво значи това? Дарявам на майка си око или бъбрек. И Размерът на обещетението ми е свързан, обвързан строго с сравнимите разходи, възникващи при трансплантация. Какво значи това? Дадено лице търпи някаква вреда поради грешка, някаква физическа е, вреда, физическо увреждане – и не бива възмездено подобаващо за това. Какъв е резултатът? той хем е донор, хем е в неизгодно положение, в абсолютно неизгодно положение. Нека да се а, уточни този текст. Който е донор, не може да се, т.е. не може да се допуска един донор да страда от такива проблеми. Благодаря. Сега ще дам думата на комисията. Генералният директор Рис. Нека се спре на бележките на колегите. Си мадам Брунко, кива. Зампри, vous avez парол, мадам. Благодаря, госпожо э, председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика за огромната работа, която е свършил. Освен това сме много благодаря... благодарни и на чудесното взаимодействие, на което се радвахме по време на този период с господин Миколашек. Той прояви изключително голям интерес а, по тази тема, с голям ентусиазъм водеше дискусиите и цялата работа, така че още веднъж благодаря на господин Миколашек. И така, бих искал искала да ви напомня, че комисията направи предложението след един дълъг процес на консултации и размишления. И така, е, комисията желаеше така да формулира проектотекста, че да не засегне вече добре действащите механизми в тази сфера. Искам да подчертая дебело, че а, с, а, предложението се базира на член 168 и може би има из, а, е, известна степен на ограниченост на някои въпроси. А, трябваше да го направим на базата именно на правната уредба, което може да бъде променено с разработването на един подходящ план за действие, който също влиза във вашия дневен ред. Основните принципи в предложението са а, запазени и повечето предложения са свързани най-вече с детайлизиране на, фор... на темата и прецизиране на формулировките до много голяма степен позицията на парламента и на комисията напълно съвпадат. Бих искала сега да засегна някои а, неща, които бяха посочени от а, уваж... някои от уважаемите членове на парламента. Оставя се голяма степен на гъвкавост на държавите членки за транспонирането и прилагането на директивата в националното си законодателство. А, някои малки изменения могат да бъдат направени, като се има предвид каква е националната законодателна рамка. Разбира се, има някои елементи, които предизвикват най-много интереси и най-много въпроси. А, безвъзмезността и доброволността на даряването на органи. Това донорство е критерий, който е сред основните, които създават доброто качество и безопасност на органите за трансплантация. На практика има връзка и ето защо основната причина в член 168 комисията подчертава дебело а, доброволността и безвъзмезността на донорството. А, ползите са много във връзка с тази а, мярка. А, предпазва донора от а, натиск или от а, това да се а, подлъже а, под, от възможността а, да получи някаква финансова компенсация. А тези наши цели бяха изключително ясно формулирани. По отношение на проследяемостта, трябва да кажа, че има, разбирам, някои от загриженостите, които бяха изразени тук, но комисията смята, че това предложение а, осп успява да направи един добър баланс между защитата, закрилата на идентичността на донора и проследемостта. И както вече беше споменато, ако се установи, че донора е с спин, трябва да може да се проследят органите, за да бъде направено нещо за пациентите, за реципиентите на органите. Така че изключително важно за нас е ние разсъждавахме дълго време как точно да а, балансираме текстовете. Може би има и по-добър начин да се формули, формулират а, тези разпоредби и най-вече ние проведохме консултации с а, а, експерти, които се занимават с въпросите на конфиденциалността и защитата на личните данни. Очевидно ще е необходимо още да прецизираме форми... формулировките, а, но а, до тук, като на един първоначален етап, мога само да кажа, че изключително а, добре а, беше а, подготвен текста, а, член 22 и негови, а, не, начин по който са формулирани неговите разпоредби не могат да бъдат а, бариера за по-нататъчното разработване на текста. А, да, чухме за европейска донорска карта. А, да, още в уводните си думи аз посочих, че правната уредба а, предизвиква загриженост а, по отношение на тази единна донорска а, европейска карта, член 168 изрично посочва това. Има различни практики в различните държави членки. Но, а, както знаете, в плана за действие, който е и следваща точка в дневния ред, а, по много добър начин може да уреди всичко това. Благодаря ви, госпожо председател, за дадената ми дума. Благодаря. А, господин докладчика, ако иска да каже нещо. Да, благодаря. За това, че ми давате думата, госпожо председател. Колеги, благодаря ви на всички вас, които участвахте и които бяхте толкова любезни да направите своите коментари по моя доклад. Аз си взех бележка по отношение на всички причини, поради които изразихте своята загриженост, така че съм готов да продължа да работя с всички вас на двустранна основа, за да доизясним какво може да се направи възможно най-много как може да се подобрат текстовете, взимайки предвид всички ваши съображения, за да намерим понякога по-добра формулировка или понякога пък да, да обърнем повече внимание на съдържанието на вашите предложения, а да го формулираме по малко по-различен начин. Защото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 трябва да бъде защитен. Ние сме парламент, ние сме избрани от населението на Европейския съюз и това а, означава, че наша отговорност е да дадем силен сигнал за това, което е необходимо да се направи в тази сфера, в време, в което Европа има нужда от все повече органи за трансплантации и в същото време всички ние сме съгласни, че поради именно тази причина всички ние правим толкова много. Отново искам да благодаря на всички вас. Ще направя кратък коментар само а, а, по посоченото от господин Роси. Може би това е проблем на неразбирането. Искам само да ви убеда и уверя, че не е въпрос на съдържание, а на езиково формулиране – и а, бих искал а, също така да подсиля важността на това а, какви а, а, възможността някои неоправдани щети да бъдат причинени на донора. Да, разбира се, донора може а, да има а, някакви а, м, осложнения, след като е предоставил своя орган. И така лицето, което е било толкова благородно да предостави свой орган, а, трябва да получи компенсация, а не заплащане. Е, ние ще доуточним как именно да се формулира, дали заплащане, дали финансова компенсация или какво да се запише, че не е това, което целим. Но трябва да се подходи хумани, е, хуманно и а, персонализирано а, спрямо евентуалните неоправдани щети, причинени на донора. А, и а, с това искам да благодаря за изключително конструктивният а, начин по който работихме до сега с комисията, с колегите и се надявам да продължим така, за да можем заедно да изчистим всяко ваше съмнение или да го отражим в текста, така че през март по време на сесията а, а, на нашата комисия, която е водеща, а, да сме постигнали пълно съгласие по текста и да го предоставим за първо четене в Страсбург. Благодаря. Euh, Благодаря за е, отличният е, доклад. 11 февруари е крайния срок за е, проекто а, а за първ път ще приложим новата процедура. И идеята е, че ще може онлайн да се а, правят, формулират проектопредложения. Може би ще трябва няколко часа да се обучаваме, за да го правим добре, но поне за нашата комисия това е за първ път. И така. За пръв път ще го направим. Надявам се да нямаме особено много проблеми, макар че ще е за пръв път. На 11 марта ще гласуваме в комисията и след това ще го предложим а, на пленарно заседание. А сега член, а, точка 20 на дневния ред. Нашият докладчик е господин Родригес. Благодаря ви, госпожо председател. Практическата е, простичка дефиниция би звучала както следва. Проекта, който предлагам на вашето внимание, е всъщност е, един допълнителен документ, който ще облегчи прилагането на директивата. Това е, означава естествено и документ, на чието основа ние ще можем да оценим практиката е, през следващите години, след влизането в действие. Нека да предложа всъщност на вниманието ви една обща оценка Става дума най-вече за това да дадем възможност на държавите членки по-добре да координират е, действията си и е, да си сътрудничат е, по-тясно при разпределянето на наличните органи. Броят на органите е ограничен. Е, има множество чакащи пациенти, които чакат за подходящ орган и при които една трансплантация на орган ще доведе до удължаване на живота. Всичко това е пояснено в преамбюла и в съображенията, изложени в преамбюла. Ще подчертая следното. Ние желаем да постигнем повече координация на базата и на определен компромис в рамките на Европейския съюз. И надявам се, че няма да ме обвините в нелоялност, ако кажа като испанец, че всички тези хубави приказки за солидарност между държавите членки са мит. Това е, така да се каже, испанския мит, защото има най-малко 13 държави членки в Европейския съюз, в които се твърди, че има повече граждани, отколкото в Испания, които са готови да предоставят орган за трансплантация. Е, така, е, спектъра е, е много голям, известни са е, процентите или брой граждани готови да бъдат донори на органи в Испания, в България и така нататък. Нещата са свързани с множество аспекти. Националните системи функционират по различен начин. И за това са ни необходими европейски системи, които ще ни позволят да ускорим процеса и да най-вече да го координираме по-добре. Става дума за гаранции, за сигурност, за качество на трансплантирания орган. Но е, естествено трябва да е на лице и съответната подходящата болница или трансплантационен център. Така че ни е необходим координатор. Необходими са ни и отговорни лица в съответната болница, които ще отговарят за всичко това, което е свързано с трансплантацията. Няма нужда да повтарям неща, които вече казахме, но доброволният принцип, безвъзмезният принцип са особено важни. Става дума за една колективна гаранция в сферата на донорството и трансплантацията. Не можем инак да осигурим необходимото качество и безопасност, ако не се придържаме към споменатите вече принципи. В проекта Става дума за друг вид обещетение, което използваме понятието обещетение за транспорт на органа, за доставка на органа и така нататък. Но е, обещетението в никакъв случай не означава цена на дарения орган. Не. Е, става дума в повечето случаи за животоспасяващи, за животоспасителни трансплантации и принципът на безвъзмезно донорство е много важен. Също и в случаите, в които става дума за постмортално донорство. При всички положения са възможни подобрения. Някои от докладчиците в Сянка вече ми съобщиха, че ще внесат предложения за промяна на текста и всяко предложение, което ще допринесе за един по-добър текст и за едно по-добро свързване с текстовете от директивата, е добре дошло. Вече сме се договорили с докладчиците в Сянка. Колкото е възможно по-бързо, желаем да приемем директивата и тя да влезе в действие. И така, Става дума за един проект, който изисква и съответната чувствителност, и съответната диференциация, но има принципи, които на всяка цена трябва да се запазят. Безвъзмезно донорство, безвъзмезно предоставяне на органа, покриване на определени разходи. Ето това се разбира, когато под думичката обещетение и много се надявам, че с ваша помощ ние ще можем да подобрим текста, който предложих на вашето внимание. Петър Лиза има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Перио за добрият документ. И така, още веднъж е, да поздравя испанците. Е, ще кажа същото, което казах и на вашия министр. Вие сте е, шампион не само по отношение на футбола, вие сте шампион и по отношение на донорството и трансплантация. Независимо от това, че испанците може би не са е, така, е, изпълнили с много по-голямо желание да даряват органи, отколкото другите европейци, но очевидно имате все пак една добре функционираща система. Тук става дума най-вече за това, че е, имаме готовност за даряване на органи, но в редица страни, но никой не е проявил готовност до този момент да организира нещата. Так, така че да могат да се спасяват много пациенти. А, също времено едно донорство изисква известна подготовка, предварителни разговори, а, а и разговори при определени обстоятелства, когато донорът вече не е жив. Всичко това изисква съответната подготовка и организация. Естествено, организационните елементи са много важни. Докладчикът го е подчертал стигаме и до правния аспект за това дали става дума за презумпция за съгласие или за категорично, конкретно изразено съгласие. Е, за всичко това естествено трябва да се погрижим, да го регламентираме е, точно по тази причина и докладчикът, тъй като е, този въпрос е много съществен, го подчерта. Проектът е, с две-три думи е добър, но естествено изисква да продължим работата. Така както и при доклада Адамек, ще трябва да поработим по формулировката на текстовете, така че те да станат съвсем ясни, прецизни и може би по същество някъде да е, променим някои детайли. Е, когато става дума за е, жив донор, нещата са много сериозни. Естествено, става дума не само за това как ще се организира донорството, което имаме живи донори. Тези случаи обикновено са проблематични. Ще ви дам един пример. Един гражданин на Израел преди известно време се явява в една германска болница с уж свой братовчет от Молдова, който е готов да дари орган. Впоследствие се оказва, че става дума за платено донорство, когато живият донор наистина не е свързан чрез така, роднински връзки с пациента, нещата стават много проблематични. И сега, по отношение на втора, на втория раздел, става дума за някои определени критерии във връзка с възрастта. След 60 или 70 години се казваше в миналото, човек не може да бъде донор. Но ако става дума и за пациент на същата възраст на 75 години, да кажем, и донорът е на 75 години, а органът е здрав, тогава защо да не се позволи донорството и трансплантацията? И а, още нещо. Струва ми се, че можем а, да упражним така определен натиск а, в някои случаи, когато става дума а, за пациенти в мозъчна смърт. Да, има а, хора, които поставят под въпрос а, именно тези случаи на донорство и трансплантация при донори в мозъчна смърт. Търговията с органи и трансплантационния туризъм също е много важна тема. Трябва да внесем съответните предложения. По отношение на точка 24 ще кажа, че трябва да се предвидят именно за този трансплантационен туризъм съответните санкции естествено знаят, че темата интересува и Испания. Трябва да е, сме много внимателни когато става дума за пациенти от Европа, които е, взимат самолета, отиват в Индия и си плащат е, органа. но независимо от това, че става дума за болен човек, за е, застрашен човек, е, трябва е, все пак да бъдем справедливи и да се опитаме да обясним е, на, на е, европейските граждани, че те също е, подлежат на санкциониране, защото извършват нещо незаконно, което заплащат съответния орган на живия донор. Друг е въпросът, че някои болнични здравноосигурителни каси просто насърчават пациентите да направят нещо подобно през май на Общото събрание на Генералната асамблея на СЗО е, се ще се обсъждат тези въпроси и би трябвало да говорим в един глас и да кажем, че сме против този трансплантационен туризъм, против е, на търговията с орган. Може би трябва да привлечем и Европол. Е, Европол веднъж вече получи задачата да извърши съответното проучване, и изследване те ни отговориха, че в държавите членки нямало търговия с органи, но журналистите, медиите информират за това, че има престъпни организации, които участват именно в търговията с органи в държавите членки. Аз. Е, в публикациите се говори за държави членки на Европейския съюз. Европол обаче изключи, така да се каже, е, Европейския съюз и държавите членки. Е, това малко ме ядосва, защото Европол е полицейска организация и би трябвало да разполага наистина с е, много информация. И всичко това, което е в сивата зона, не бива да се прикрива, а трябва да се казва ясно категорично, така че би трябвало да апелираме още веднъж, да се обърнем към Европол и да поискаме да се изясни ситуацията в Европейския съюз, що се отнася до размяната, незаконната размяна на органи. Госпожа Първанова. Благодаря, госпожо председател. Тъй като представлявам нашата докладваща в сянка, госпожа Федерер Грис, трябва да повторя, че тя предлага тези два доклада да се разглеждат паралелно, за да не се повтарят нещата и да спестим време. Искам да направя едно обобщение до всички, които не са медици. Защо говорим за живи донори? А, в края на процедурата нямаме двама души 100% здрави с увеличена а, на очакване за преживяемост. На единия пациент вероятно ще му се продължи живота, но не във всички случаи, защото реципиента може и да отхвърли органа. Освен това и двамата до края на живота си ще получават имунопотискащи препарати, т.е. реципиента, докато донора ще даде част от тялото си, което е, значително ще се отрази на неговия живот. Това не е просто съображение, то е медицински факт и трябва да бъде отчитан защото има риск от търговия с донорството. говоря за организирана престъпност, за случаи, когато европейски пациенти отиват да се трансплантират в Пакистан, между другото много обичайна дестинация. Е, така че ни трябват много строги е, правила да се избегне това. Също така говоря за организирани престъпни канали за снабдяване на реципиенти с органи. Ето защо екшен, а, планът за действие трябва да бъде много точен, много прецизен и да внимаваме да не окоръжаваме този вид престъпност. Благодаря. Е, мадам Брунко, по комисия. Госпожа Хунко от комисията. Thank you, Madam Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да благодаря на докладчика за това, което аз считам за изключително положителен доклад по представения от комисията план за действие, който е допълнение към проекто директивата. Плана за действие беше прият от комисията в края на 2008 и сега се прилага. Плана за действие сам по себе си се фокусира върху 10 много конкретни приоритета. При дискусията с държавите членки а, винаги може и трябва да се очаква, че ще има добавена положителна стойност. Винаги обмяната на информация води до подобряване на практиките. И така, десетте а, приоритетни действия а, имат и своите поддействия за по-лесно управление. Първото, което е важно, е, че дискутираме индикаторите. Не можете да оцените ефективността на плана за действие, ако няма общи индикатори. Това беше едно от първите неща, които започнахме да прилагаме през 2009 година. Други два аспекта бяха разгледани през 2009 година, защо, които могат да донесат полза много бързо. Първото е организационните аспекти и желанието да се разпространят наличията на координатори по трансплантация на органи в медицинските заведения. Това беше упоменато и так, вече в дискусията, значи а, за 2009 година беше посочен а, координатора по трансплантациите като приоритет. Това ще приключи 2010 година. А, другият а, е, елемент за 2009 беше обучение на обучители. Проведохме регулярни срещи с държавите членки, а, за да продължи а, този процес на обучение обучение на обучители. За 2010 година приоритет ще бъде обмяната на информация по програмите за подобряване на качеството. Държавите членки, които имат а, такива а, структури, предоставят а, с а, желание а, тази а, информация на другите държави а, членки където могат да бъдат идентифицирани донори или да се извършват трансплантации. Това, което също бих искала а, да отговоря по коментарите е а, във връзка с Европол. Макар, че ги наричаме полиция, всъщност има своите работни процедури, а, които изискват официално оплакване от държава членка, за да започне свое разследване до момента, до който не се направи официално оплакване от страна на държава Шенка, Европол не може да инициира разследване. По отношение на нелегалния трафик с органи, вече има ам, наказателни а, мерки, а, които са а, включени в а, законодателството. А, в, в рамките на нелегалния трафик на хора. Включени се вече и нелегалния трафик с човешки органи. Последното, което искам да кажа във връзка с плана за действие е, че имаме намерение да направим средносрочен преглед на плана за действие. Това ще даде възможност за втория период в прилагането на плана за действие да направим необходимите промени. Благодаря за вниманието. Благодаря много. господин докладчик, искате ли да кажете нещо? Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да благодаря на докладчика в Сянка на госпожа Парванова и на а, Лиса. Разбира се, въпросите, които бяха повдигнати, а, само допринасят за продължаването на диалога по въпросите на трансплантациите. Очевидно трябва много ясно да се посочи връзката между двата документа, именно директивата и плана за действие. И да отговоря на госпожа Парванова, да, наистина има координация, която е необходима и се изисква във връзка с проектите. Този въпрос беше повдигнат за пръв път преди а, много години, а защото трябва да се знае происхода на органите, но ако се счита, че а, орган от донор на 30-35 години е най-добрия като качество, а, тогава какво а, да не приемаме а, органи от а, 70 или 75 годишни хора? Не, това е, трябва а, да не бъде дори и хрумване, защото не трябва да губим нито един възможен орган може би всяко а, семейство трябва да се запознае с желанието на а, всеки свой а, член, а, за да са, са сигурни най-близките роднини, когато почине някой, какво а, е поискал да се случи с неговите органи. Благодаря, господин докладчик. Както казах, до обяд на 11 февруари може а, да се дават предложения. На 11 март ще се гласува, след това през април в пленарна зала. Сега можем да преминем към устният въпрос от госпожа Риваси. Имате думата. Може би комисията да отговори и тогава. Добре. Първо ще дам думата на комисията и след това госпожа Риваси може да добави още един въпрос. Може ли да чуем отговора на комисията? Добър вечер, дами и господа. Въпросът, повдигнат от госпожа Риваси, повдига няколко теми относно пандемията H1N1. Радвам се, че мога да ви да споделя с вас своите възгледи по отношение управлението на пандемията на грипа H1N1 на общо европейско ниво. Трудно е да се даде отговор за толкова кратко време, но а, тази пандемия продължава вече 9 месеца а, на базата на работата свършена от няколко а, а, института, научни института и много професионалисти, които понякога работеха по 24 часа 7 дни в седмицата, за да могат да се справят с това, което поискахме от тях. И затова искам да им благодаря лично от самото начало, а, след като избу... се появи а, пан... този вирус а, в Мексико, а, започнаха а, ежедневни и постоянни а, консултации за това какви мерки могат да се предприемат за противопоставяне на пандемията в Европа. Центъра по епидемии беше този, който предоставяше много от различните а, идеи и мерки. Бяха определени също така и онези рискови групи, които задължително трябваше да бъдат вакцинирани. Също се подготвяха решенията и за затваряне на училища, за прекратяване на учебния процес в някои региони. В същото, това са само някои от нещата, които бяха свършени, но има и някои е, погрешни концепции медиите, например, казваха, че СЗО е променила дефиницията на пандемия един месец преди обявяването на тази пандемия. Винаги определението за пандемия е, е било базирано на сериозността и обхвата на епидемията. Разбира се, всичко това трябва да се дискутира като част от оценката на работата срещу тази пандемия. А много се набляга на решението от държавите членки да а, заплатат такива големи а, средства а, за закупуване на вакцини. Но това е стриктно национално решение. А, Следователно, комисията не може да ви представи а, никакви цифри във връзка с, с сумите, които а, са а, били а, похарчени за закупуването на ваксините и другите мерки срещу пандемията. Искам да подчертая следното управлението на пандемия е изключително а, трудно а, и също така а, определенето на броя на ваксините, които трябва да се купят. А, степента на несигурност е много висока. Ето защо много от държавите членки а, решиха да са предпазливи и а, да се подготвят за най-лошото, а ако е по-добро, то е за добро. По времето, когато държавите членки взеха своите е, решения във връзка с ваксините, е, основният въпрос беше какво трябва да се направи, за да защитим по възможно най-добрия начин гражданите на нашия съюз от е, пандемията. Това беше само преди няколко месеца. Поредица от инициативи бяха започнати от а, комисията. Ние създадохме виртуални а, варианти а, на това какви а, мерки трябва да се предприемат във връзка с пандемията. Също така бих искал да подчертая, че пандемията далеч не е приключила. Случаите на АХ1N1 в, Ев... в Европа Западна Европа и Северна Америка намаляват, но се увеличават в Източна Европа, а в Африка и а, Азия. Никой не може да изключи възможността пандемичният вирус да се промени към по-лошо. Вариантите са два или към по-лошо, или към по-добро. А ако се промени към по лошото то тогава кой ще отговори на въпроса защо не са закупени достатъчно ваксини? Комисията анализира в момента изводите, които могат да се направят. На, през юли а, ще се проведе една конференция а, за анализ, оценка, планиране, комуникации, информации, по въпросите на пандемията и в международен мащаб. Надяваме се, че ще научим много и ще подобрим своите практики за в бъдеще. Комисията винаги ясно е подчертавала във връзка с вакцинациите е, а именно, че това е една от възможните стратегии по вакцинациите но с определенето, подбора именно а, на тактиката по вакцинациите е стриктно национално решение. Вакцинацията, както посочва СЗО, е най-ефективната мярка срещу разпространяване на пандемията, на вируса. Определенето на най-уязвимите групи е изключително важно. А, като, например, бременните или хора с хронични заболявания. А, освен това, а, съвсем нов е характера на тази епидемия. И трябваше за много кратък период от време да се определи а, ваксината. Повече от 39 милиона човека са вакцинирани в Европа, което е 7,7% от цялото население на Европейският съюз. И така, 35 милиона а, човека са вакцинирани от централно одобрената вакцина. 280 хиляди бременни жени са вакцинирани. Резултатите до сега показват, че а, е положителна тази мярка. Една независима агенция провежда, т.е. предоставя на седмична основа информация а, а, във връзка с фармакологичната а, бдителност и а, пока... това показва, че системата с вакцинациите и определената а, вакцина, а, за, а, която, а, която се ползва, е, са достатъчно ефективни в основни в държави, които са основни наши партньори извън Европейския съюз, също се провеждат подобни а, статистически анализи. И накрая до, искам да кажа, че а, нови подходи на базата на полуките, които си извлякохме от пандемията H1N1, а, ще бъдат предоставени, за да можем да ревизираме плана а, за действие а, за противопоставяне на пандемии заедно с СЗО, за да бъдем още по-ефективни при, при появата на следващата пандемия. Благодаря. Госпожа Ривази. Благодаря, господин директор. Трябва да призная, че Отговорът, е, за съжаление, не ме задоволява. Днес сутринта изслушах е, много внимателно господин Факуда от е, ССО. Той присъства в съвета на Европа на едно изслушване и каза, че пандемичната ситуация 2009 година ще приключи най-вероятно един месец преди Юнската декларация – слушайте е, това изслушване от днес сутринта и ще видите къде са слабите звена в цялата система. Трябва да има два е, важни критерия и ако те са на лице, а именно степен на тежестта, така да се каже, е, на заболяването и то да обхване повече страни и тогава вече можем да говорим за пандемия. <coughs> господин да говори за вирулентност на вируса. Вируса H1N1 е нов. Най-вероятно през 60-те години е, е имал подобен вирус, но дали е, вредите са били толкова големи, колкото в момента, това е нещо, което в момента не можем да оценим. Във всеки случай, тъй като не се придържаме именно към тези два критерия, изхождаме само от така, броя на смъртните случаи. На лабораториите имат ограничени възможности да предоставят вакцина. Така че, кой в крайна сметка, питам аз, каза, че става дума за пандемия? И по какви критерии стана това. Аз съм биолог. Добре. Аз е, зная, че е, съществува един такъв е, критерий. През 2009 година, през пролетта, се появи този вирус и администрацията започна да търси изход от ситуацията. Комисията във всеки случай не проследи цялото развитие на основата на информацията, която идваше от Южното полукълбо. Имаше резултати и информация за Австралия, за Бразилия и така нататък. Дори а, висши представители на а, САЩ а, заявиха официално, че става дума за опасен вирус, който взима много повече жертви, отколкото, да кажем, другите е, опасни форми на вирусни заболявания. Така че питам аз как става проверката всъщност, как става оценката. Ръководите ли се от някакви минимални, така да се каже, критерии? Аз зададох този въпрос на комисията още тогава и вие казахте, да, никаква паника, никакъв е, никаква тревога. Да, наистина има такъв вирус, но ситуацията не е чак толкова страшна. Добре. Но процента на заразелите е доста висок. Смъртните случаи също не са малко, така че питам аз, когато говорим за нашите институции и органи, можем ли да се е, така, осланяме на тях в подобни случаи, да се обърнат е, официално с някакво изявление към населението, да кажат няма повод за паника, за тревога и така нататък. И освен това, вие сега казвате, че вакцината била много сигурно средство. Ами откъде го знаете това нещо, питам аз. Та дори страна на Европейския орган за профилактика ни бе казано, че твърде бързо бе разработена вакцината и затова нямаме никакви сигурни доказателства за нейното за ефект. 202 милиарда евро е струвало цялото това начинание. 300 са смъртните случаи, но а, някои от тях са починали след а, вакцинирането. Според нас не става дума за чак толкова а, така тежък вирус. 120 са смъртните случаи. А, някои и след вакцинирането, но не повече. И така, имате ли някаква по-сериозна информация? критични ли сте в достатъчна степен или просто, така да се каже, само подкрепяте цялата тази институционална система? на времето, когато стана аварията в Чернобил, В Европа се затруднихме да определим е, на така степента на опасност за 310 е, е, Керела на еди колко си грама за литър, е, е, съответно е, при течностите мляко и така нататък имаше други стойности на бекерелите. А сега се казва, че дори от 20 нагоре вече може да се говори за опасност. Така че очевидно има едно голямо разминаване при оценката на риска при потенциалната вреда за здравето на хората. Така ли ще продължим по този начин? И утре ще преживеем отново същото. Ще се каже, да, страшен вирус, е, всеобща паника, лабораториите работят и вече са готови да ви доставят е, необходимите количества вакцина без обаче да са направени е, сериозни изследвания, проучвания за надежността на тази вакцина и за сериозността също и опасността, проистичаща от въпросния вирум, вирус. Е, питам се, ще създадем ли някаква анкетна комисия, по този повод? Ще имаме ли наистина специализиран орган, на който можем да се осланяме? Ще можем ли да се осланяме и на лабораториите, и на фармацевтичната фарм... индустрия? Или ще продължим отново по познатия ни начин. Не може ли в крайна сметка комисията да се погрижи за едно по-добро функциониране на агенциите, на европейските органи, за да можем да отговорим на потребностите на гражданите, за да реагираме адекватно и за да спечелим отново тяхното доверие, доверието на гражданите. Госпожо Първанова, благодаря е, на предишния оратор, но преди да дам думата на госпожа Първанова, ще кажа също няколко думи. Аз напълно се присъединявам към вашето желание да се създаде анкетна комисия и мисля, че това е желанието и на една голяма част от депутатите, най-малкото една четвърт от тях. Са поискали такава анкетна комисия до този момент? Да, за да може да, да подсигурим функционирането на институциите, в такъв случай наистина трябва те да спечелят отново доверието на гражданите. Те трябва да изглеждат правдоподобни и надежни. Ако оставим обаче нещата да се развиват точно така, както и до сега, и както Мишел Рази каза, да оставим така просто Европа да се развива на собствен ход, и да се каже, няма да можем да постигнем по-добро положение. Но не дай Боже да имаме наистина сериозни е, здравни е, проблеми е, в Европа. Не можем да се надяваме и да се осланяме на никой да ни информира. Точно, прецизно. Значи, необходима ни е прозрачност, необходима ни е и е, възможност за интервенция, за адекватна реакция, ако през следващите години наистина се стигне до тежка е, пандемия, ще трябва да реагираме адекватно, а това ще стане само ако сега наистина получим максимална информация и изясним за себе си всичко това, което се случи във връзка с вируса. Благодаря, госпожо председател. Преди да започна нещо по организацията. Изключително важен въпрос. Тук има 6 членове на Европейския парламент, по-малко от броя на представителите на комисията. Искам за следващия път да се направи необходимото да има достатъчен брой членове на Европейския парламент, особено по такъв важен въпрос като създаването на анкетна комисия. Докато разговаряме за милиарди евро, мисля, че това е достатъчно сериозна причина, за да бъдем по-отговорни. И така ние тук не а, се опитваме да открием жертва или а, да функционираме като наказателно а, тяло или съд. Но в комисията а, това са а, държавни чиновници, които не а, биват избирани от от живеещите в Европейския съюз. А, това се отнася и до служителите на всички агенции. Така обаче ние всеки 5 години трябва а, да а, бъдем а, избирани, което означава, че трябва да сме наясно с а, исканията на нашите избиратели. Когато започна паника, Та във връзка с а, този а, грип а, извикахме а, съответните а, представители на комисията, на а, съответните власти. Беше ни предоставена необходимата информация, за да се подготвят необходимите документи. Сега виждаме, че данните което е, не поддържат данните от анализа в момента, не поддържат онова, което ни беше предоставено публично. А, имаме само 145 смъртни случая в а, Европа. Разбира се, това никак не е малко за всеки а, отделен случай, защото това е загубен живот, но горе-долу същата е и бройката на хората, които умират а, просто поради а, всяка година поради сезонните грипове. започна а, почти по подобен начин и птичия грип, и сега за ах 1 започна сигнала да идва от СЗО, след това а, а, ние а, тръгнахме да взимаме решение и в крайна сметка по отношение на птичия грип, грип се оказа, че само 270 лица са били заразени и, и са починали от това в световен мащаб. Това изглежда най-малко и най-слабо казано странно. И е очевидно кой спечелва от това. Полският случай, френският случай а, и много други в рамките на Европейския съюз посочи показа, че всъщност няма кой знае каква добавена стойност от всичко това, което направихме. Това трябва да го имаме предвид винаги, когато решаваме на, а, какво да правим и а, формулираме и приемаме а, планове за действие. Особено когато става въпрос а, за взимане решение а, набързо, под натиск, под натиска на промишлеността, на производителите. Нямаше никаква нужда да има такава паника. В медиите също така твърде здраво натискаха, отидоха твърде далеч и всъщност направиха казуса много по-остър, отколкото беше те изискваха от всяко правителство, от всеки министр на здравоопазването, а да влага колкото се може повече средства във всяка държава членка. Във Франция, например, когато Саркози а, а, обяви 7 годишния план за борба с а, а, рака на, и а, поиска една сума, която беше наистина скромна в сравнение с а, Двата милиарда евро, които се похарчиха за тази пандемия. Сега вече е трети мандат през който тук в Европейския парламент, парламент на лица с ракови заболявания а, са се опитвали а, да привлекат вниманието и да намерят решение. Всеки трети а, се оказва, че в а, съвсем кратък срок от време, всеки трети жител на Ев, Европейския съюз а, а, ще стане а, а, ще е, заболее от рак. И така, не искам да забравяме, че независимо а, за какво става дума, всяко решение трябва да бъде а, а, основано на много сериозни задълбочени проучвания, анализ и сериозно обмисляне на всяко предложение за решение. Благодаря. Госпожа Калденберг, Каденбах, благодаря, благодарна съм, че водим тази дискусия. Аз гледам по малко по-различен начин на нещата. Поради това, че имаше съответните планове и се извърши съответната превенция, имаме толкова нисък брой починали лица. Сега, не искам да е, хвърлям върху нас или върху комисията отговорността за това, че е допусната някаква грешка. Аз също вакцинирах двете си по-малки деца, защото съм убедена, че когато сме предупредени и е възможно да предотвратим заплашваща ни болест, е, трябва да го направим. А, припомням ви какво каза министър Хименес днес. А, че все още сме в разгара на пандемията. Така че смятам, че е прекалено рано да се създава анкетна комисия. Естествено, всеки има право да задава въпроси. Комисията е длъжна да им отговаря. Но е, нека да си продължим дискусията, но в момента, според мен, все още няма необходимост от създаване на анкетна комисия. Има ли други желащи да вземат думата по този въпрос? В такъв случай мога да дам думата отново на господин Рис. Uh, Благодаря за допълнителните въпроси. Всички тези въпроси са и, ваш... и в нашите а, глави. Не е, пред вас не стои просто един чиновник, на който му се плаща само да създава документи. Ние разсъждаваме. Вашите въпроси са добри, но нека да ви предложа някои факти. Госпожа Риваси, например, упомена приемането на измененията в дефиницията на пандемия. Разбира се, пандемията беше разисквана през 99-та, през 2005-та и 2009-та. Но факт е, че наистина а, беше променен в детайл, а, в някои от детайлите а, дефиницията, но далеч не по същността си или по процента на измененията. Освен това, трябва да разглеждаме дефиницията на пандемията като част от процеса, защото а, това предизвика а, обявяването на 5, 6 и, а, и така нататък степен на пандемията. Госпожа Канденбах. опомена, че наистина всяко правителство на държавата членка трябваше да се съгласи или да изрази мнението си а, във връзка с а, плана за действие. Разбира се, имаше връзка между дефиницията на пандемията и а, ниво 5 и 6, които бяха обявени и решенията за действие, които взе всяко правителство а, в рамките на Европейският съюз. Вчера беше, бяхме информирани, че ще се иска и една независима оценка на ефекта. А, дали сме проследили какво се случва в Южното полукабо? Разбира се, че го а, следим. Ние сме в много близък контакт с експертите. А, в Стокхолм а, беше даден допълнителен тласък по изследването на вируса. Като се разгледа ситуацията, трябва да опоменем и факта, че не беше много ясна картината за Южното полукълбо. Мексико беше един изключително интересен случай. Три вълни на този вирус вече съществуват. затова не беше много лесно да се разбере а, дали има някаква връзка между а, температурата и а, вируса на този грип, дали става по-активен при по-високи температури или не. А, разбира се, че е много важно да се проследяват развитието на тези вирусни заболявания и по други части на света но не, са, не е достатъчно това. Разбира се, че работихме заедно с, САЩ, с, с СЗО и други, а, за да разработим окончателно плана за действие. Разбира се, чрез Европейската агенция. Това не беше решение само на комисията или само на а, агенцията. Много държави решиха да вакцинират само определени групи от населението, не абсолютно всички, а други предложиха вакцина на всички. Всички, които е, искаха да се вакцинират. Защо защо имаше разлика между стратегията по вакцинацията и самата практика на вакцинация. Това е интересен въпрос. Еми, в някои държави и членки ще видите една много висока степен на вакциниране сред населението, доброволно, в тези държави членки, в които беше предложена вакцина на всеки, който пожелае. Същото а, се случи и в Канада, но има и много други държави, в които подхода не беше такъв. А, когато а, когато правителството а, на която и да е държава предлага вакцини, няма нито един народ, който да е критикувал правителството си за това. А, просто всеки взима решение сам за себе си, дали да се вакцинира или не. Това не е задължителна вакцинация. Що се отнася до Европейската агенция по лекарствата и оценката на вакцинациите? Извинете, господин директор. А, в 6.30 трябва да приключим. А, до тогава можем да разчитаме на услугите на преводачите си. свършвам. От самото начало ние бяхме много отворени а, във връзка с, с предоставянето на информация. Всеки ден имахме излъчен от нашите служители а, говорител, който да може да е на разположение да отговаря на всички възможни а, въпроси. Международните организации също а, получаваха от нас информация. Ние изисквахме от тях много информация по отношение на разходите, а, разходи спрямо ползи. Да, това е интересна сфера на дискусия. Разбира се, след като приключи, надяваме се скоро пандемията, ще можем да оценим както разходите, така и ползите, защото някои от ползите вече бяха упоменати. Нещата се променят. А, и както беше казано от госпожа Панденбах, а, а, ние имаме толкова малко смъртни случаи, просто защото взехме много и добри мерки а в Европа, а, а в Мексико. А, знаете колко повече бяха смъртните случаи. Верно е, а, че там картината е съвършено различна. Верно е, че а, може би и като всяка първа страна а, и, а, на Мексико и беше трудно да реагира бързо а, срещу този вирус. Ние споделяме цялата налична информация. През следващите месеци а, вече ще е подходящо да се започне а, оценката и ще споделим резултатите с парламента, разбира се. Да, благодаря много скъпи колеги. Ще се видим утре в 9 часа.